Уважаеми колеги, ако сте съгласни, нека да започнем. Господин Карло Рицото е първият ни гост. Е, той е, ще говори, е, по-скоро ще представи доклада за основните резултати на ЕСФРИ за 2009 година. Ще отделим достатъчно време на тази точка от дневния ред и след това ще продължим с следващите. Господин Рицото, имате думата. Ще се опитам да ви представя най-новите резултати на ЕСФРИ. И една от причините да направя това ексказване тук е, че парламента винаги е подкрепил много активно е, Есфри и е, Иржи Бусек е участвал в е, някои от нашите заседения и но той ни е насърчавал да действаме за да се намалят разликите между източна и западна Европа. Аз ще е, представя накратко е, форума, който беше създаден през 2002 година на основата на решение на съвета на министрите. Нашата цел е да изграждаме и насърчаваме приложението на една е, последователна политика за изграждане е, на инфраструктури в научно-изследователската дейност, е, като целта е да се създаде доверие е, между различните структури, макар и това не винаги да е много лесно. Опитваме се в този много специфичен отрасъл, в, в тази област да има една дългосрочна, е, едно дългосрочно сътрудничество между различни институции на различни нива и да привличаме най-добрите. Е, Модерната наука изисква някои специфични неща, е, тъй да отговаря на нови предизвикателства, е, да дава нови технически решения. Така че всъщност има едно много широко взаимодействие между от една страна предизвикателствата, от друга страна а, е, а, тех, новите технологии, които обаче понякога са много скъпи за една единствена страна да ги е, развива. И новите инфраструктури трябва да бъдат е, добре разпределени между раз, различните държави членки и да могат да се използват като един общ инструмент. Е, тук е, на този слайд е, виждате раз, различните научни общности, които са в връзка една с друго. Виждате тук разни общности, които работят по проблеми, свързани с екологията, климатичните промени и които те работят заедно и които трябва да прилагат холистично подход. Е, новите инфраструктури са така наречените новите иновационни три, триъгълници, които имат за цел да е, насърчават напредъка на познанието и напредъка в технологиите. Е, като трябва да бъдат покрити различните аспекти, научния, образователния, техническия, управленческия по този начин може да се даде тласък и възможност на творческия потенциал да се развива и по този начин новите технологии се превръщат в един е, нов социално-економически двигател за развитие на науките. Ако трябва да ви обясна какво е, какво е взаимоотношението, какви са резултатите. Та аз е, мисля, че най-лесно е да, да го направя, като ви покажа а, е, следния диапозитив, в който Виждате най- най- най-различните области, включително и, да речеме, висококачествени процедури за провеждане на търгове, а, обществени поръчки и така нататък. Един пример, Гренобъл, така наречения полигон или пентагон в Гренобъл. Това е един полуостров. Е, от двете страни, виждате, той е заобиколен от две реки през 70-те години решихме на, европей, на общоевропейско равнище да създадеме тази инфраструктура, научно-изследователски институт, е, в който участват Франция, Германия, Обединеното кралство. След това решихме да създадеме общоевропейските инфраструктури и тук и други региони, свързани с, с този пул, в момента преживяват един економически бум. Но това не е нещо ново. Ако се върнем в историята, в средните векове, защото винаги трябва да се връщаме към средните векове, защото и тогава е имало астрономия, и тогава е имало е, фундаментална наука. Ще видим, че винаги е имало предаване на познанието от гърци, римляни, е, които са развивали технологии в най-различни области – като тази култура се е съхранявала в библиотеките на абатствата и е стигнала до Ренесанс. Ако погледнеме ако погледнем назад, ще видим, че, че това са местата, откъдето винаги е излизало познанието и което е дало пласък и на търговията, и на науката, и така нататък. В декларацията Лунд и а, декларацията от Донастия дават, са, са дали така тласък и оформили а, дневния ред до 2020 година в тази област. И е, много проекти на Европейския наюз са повлияни от е, е, тази, тези програми. Но въпросът е, че някои европейски държави членки разполагат наистина с добри инфраструктури, но не разполагат с средствата, за да ги обноват и усъвременят. За тяхното усъвременяване е, е, са необходими около милиард евро, като, е, годи, като, като с, е, необходимите за всички средства годишно са около 10 до 15. Така че не, не, независимо обаче от инфраструктурата, с която а, разполага Европа. Ние още трудно можем да се сравним с Съединените щати или с бързо развиващите се страни. Това бе признато през 2000-та година и тогава се взе решението да се създаде е, ЕСФРИ. Различните е, дейности на форума с развитието на регионалните перспективи, намаляване на разликите между изтока и запада, управленчески аспекти, участие на всички економически оператори, използване на нови европейски инструменти и други. Нашата де, нашата дейност е залегнала в разпоредбите а, включени в рамковите програми. А, подготвям се програми на основата на новия регламент, който бе прият от съвета и който ще влезе в сила е, в е, най-скоро време, като най-важното е да се осигури синергия между различните звена. Е, пътната карта на ЕСФРИ миналата година ви представихме Европейската пътна карта, разработена от ЕСФРИ, в кои, която са, флег... са ам... залегнали 44 проекта от общо 200 е, те бяха избрани единодушно от общо 200-те, е, които бяха предложени от е, държавите членки. Това е едно от, една от последиците от новоизграденото доверие. Тези проекти се отнасят предимно до области, свързани с здравеопазването, изхранването, енергетиката. 28 от 33-те членове на ЕСФРИ, държави членки и а, асоциирани държави, а са изработили свои а, пътни карти за създаване на общи инструменти за Европа. Това са държавите, както виждате, повечето от тях са от е, новоприсъединилите са държави членки. Значи не става дума само за старите държави членки на Европейския съюз. 10 е, от тези 44 е, инфраструктури ще вече са в фаза на разработка. Други насоки на развитие ние се обръщаме към представители на научните общности в различните области економика, медицина за създаване на една научна, на едно научно общество, научно-изследователско общество, което да не е само с европейски характер. Имаме така наречени регионални партньорски инструменти за обединяване на средствата и ресурсите, за да се е, избегне излишната конкуренция, а да се създаде по-скоро сътрудничество. избягваме, както казах, раз, разграничаването на научните изследвания от една страна и приложението от друга страна, като се опитваме да има много по-плавно преминаване от едното към другото, в тясно сътрудничество с партньори като Китай, Русия, Съединените щати и така нататък. А, пулките. Да, може да се създаде европейско пространство на научните изследвания и европейски инфраструктури. Успех обаче ще се постигне само ако има а, а, свободен достъп, ако избегнеме протекционистските е, рефлекси и обединиме е, своите усилия. Само Европейския съюз с допълнителните средства, които е, предоставя, дава възможност за създаване на така наречените дейности с цел отлични резултати. Следващите крачки трябва да постигнем устойчивост, за да можем да привличаме и човешки ресурси от голямо качество. А... Необходим, необходимо е общо европейско усилие и усилия, за да постигнем а, кластери за а, постигане на отлични резултати. И като вземеме предвид, че тези, в тези инфраструктури е, се включва и научни изследвания, и постиженията на, в промишлеността и така нататък, трябва да кажем, че Европейския институт по технология и и съвместната иници... европейска инициатива ще бъдат онези инструменти, които ще ни позволят да постигнем необходимите очакваните резултати. Ще спра до тук. Ние имаме нужда от вашата помощ, за да продължиме нашата работа и за да отбележиме значителен напредък. Благодаря ви. Благодаря най-сърдечно. Колегата Гирек има думата сега. Благодаря, господин председател. Големите изследователски инфраструктури, централизирали или не, са в състояние да набират нови научни работници, като се предотврати изтичането на мозъци. И това се вписва в Лисабонската стратегия и трябва да върви успоредно с информирането на тези, които могат да приведат действия тази инфраструктура и като мобилизират научните работници което е, ще осигури конкурентоспособността на европейската економика. Правителствата на държавите членки трябва добре да осъзнаят това, особено а, е, на а, е, нивото на регионите. Бих искал да попитам, господин професор, споменахте многократно за структурните фондове. Те се предоставят по различна система за разпределение. В глава 4, точка 3 на вашето изложение, което се отнася до структурните фондове, вие ясно заявявате, че е възможно да се финансира чрез кохезионните и структурните фондове, програмите за 2007-2013 година, но това ме изненадва, защото беше предвидено да се финансира околна, проекти в сферата на околната среда, и транспорта. и това е нещо е, много важно за мен. Имате ли примери, които бихте могли да ни цитирате за насочване на средства от тези структури, е, на тези фондове е, по проекти в сферата на научно-изследователската и развойна дейност. Е, по отношение на тези инфраструктури, концентрирани и деконцентрирани, възмо... съществува възможност да се изградя... изграждат интелигентни градове, където а, инфраструктурите и програмите за научно-изследователска дейност а, ще извършват пилотни а, тестове, а, пилотно изпитване на световен план и те все още тези така наречени смарт градове все още не съществуват. Колегата Херцог. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че сте тук, господин Рицуто. Всеки, който се занимава с наука в Европа, ви познава. И оценява вашето експертно мнение. Струва ми се, че макар и Унгария да не беше член на Европейския съюз през 2000-та година, ние пред е, реших, ние се присъединихме към ЕСФРИ. Вие казахте, че в момента се изпълняват 44 проекти. Но а, аз исках да ви питам следното. Като гледаме Когато търсехме място за Есфри, казахме, че всичко, което е, е на изток от е, Карпатите и на север от Пиренеите е правилното място. Но а мисля, че че не можем да разглеждаме нещата само така. Трябва да, да има много по-голяма солидарност, много по-добро разпределение на средствата между различните страни, защото в, противна, в противен случай няма да има, вече трябва да има доверие, това няма да бъдат общо европейски проекти. В Унгария много надълго сме обсъждали този проблем – и винаги сме се питали защо част от проектите се финансират от структурните фондове, а други от самите държави членки. Защо има такъв дисбаланс? Това са въпросите, които бих искал да ви задам. Как да има по-голяма европейска солидарност, как да има по-добър обмен И е как да, бъде, така, да стане така, че цяла Европа да бъде включена, а не едни части да бъдат много по-активни от други. Господин председател, благодаря господин, на господин Рицуто за така ясното му представяне, Аз съм голям мечтател и е, оптимист. Ако погледнем дългия списък на инфраструктури, включени в ЕСФРИ, можем да бъдем оптимисти и доволни. Но, Постига ли се наистина едно единство в областта на научните изследвания в Европа, питам се аз. И моят въпрос по-специално към вас, Рецуто, е следния. Той е един практически въпрос. Говорихме за солидарност. Тук някой спомена солидарността в научните изследвания, както и равномерното и справедливо разпределение на инфраструктурите и средствата. Така че моят въпрос е следния. Моята страна никога не така, може би не, не, не е първата страна, за която човек е, ще се замисли, когато говориме за научни изследвания и отлични резултати. Но нека не забравяме, че в момента, в който беше лансирана Лисабонската програма, Е, бе, бе решено да има едно много добро, добро разпределение, за да може цяла Европа да бъде конкурентоспособна, да има концентриране вярно на, в масили или пулове на отличните резултати, но същевременно да има възможност за един много по-добър обмен на хора, на информация. За това струва ми се, че трябва да използваме много по-добре инструментите, с които разполагаме, за да постигнем нашите цели. Е, е, едни имат е, опита, други имат ноу-хау. но как смятате, как, как, кои са областите, в които ние, европейците, бихме могли да развиеме фундаментална наука, е, водеща до отлични резултати. Е, и е, това е единия ми въпрос. И втория въпрос. Вярвате ли и достоверни ли са тези пътни карти, които са изработени от държавите членки? защото ЕСРИ трябва наистина да бъде един форум за интегриране, за интеграция, за да можем е, е, ние, европейците, да играеме подобаваща роля на международната сцена, когато, стане дума, когато става дума за научни изследвания. Така че очакваме в рамките на ЕСФРИ да се реализират големи проекти. Разбира се, това ще изисква и допълнителни условия, но аз самия съм оптимист, казах, казах го вече, но смятате ли, че начина по който нещата напредват е правилен и че наистина така ще постигнем най-добрите резултати? Uh, Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за интересните мисли, които споделихте. Вие, при, ние приветстваме тези планове, също и предишните дейности и визиите за бъдещето на ЕСФРИ. В вашето изложение вие споменахте трите стълба в изследователската дейност. Това, което обаче ми липсва, е висшето образование и ролята му в целия този процес. Затова искам да ви попитам как е, вие виждате сътрудничеството между висшите учебни заведения и изследователските центрове защото една голяма част от изследователската дейност се извършва в университетите и е, е, докторантите и студентите играят много, много важна роля в този процес. Как е, може да бъде подкрепено това сътрудничество от този форум и как е, може неговата стратегия да се влее в университетската среда. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това беше наистина един чудесен доклад. Аз имам два въпроса по него. Вие засегнахте тези две точки. Може би е, е добре да ги представите по-подробно. Първо искам да изясня едно мое опасение във връзката с е, дългосрочното финансово обезпечаване на този проект. Ние често имаме проблем с финансирането на инфраструктурата. И втората тема, която споменахте накрая – връзката между изследователските инфраструктури и GTI. Там ние вече сме постигнали нещо в рамките на информационното общество, промените на климата. Дали вие сте разработили някакви структури за сътрудничество? Това искам да попитам. Благодаря ви, господин председател. Е, нека и аз да ви благодаря за вашето изложение, което беше безкрайно интересно. Надяваме се, че ще получим и допълнителна информация. Зададохме доста въпроси е, и аз вече много научих от е, вашето изложение. Базата на вашия опит бих искала да ви задам един въпрос, който не е свързан с изследователската дейност, а по-скоро е свързан с правните инструменти, които дават възможност е, тези проекти да, бъдат, да станат по-оперативни защото ми се струва, че различните механизми, които съществуват за определене на правни рамки, съвместни инициативи в следователската сфера и така нататък, ни оставят с впечатлението, че тези мерки могат да бъдат и спирачка и в крайна сметка в желанието си да постигнем много, ние забавяме усилията. Така че този европейски е, консорциум, е, ЕРИК, част от ЕСФРИ и господин Поточник, е, комисарят, още преди да стане комисар, отговарящ за изследователската дейност, беше споменал, че проектите, в които участват няколко държави членки могат да се ползват общи правни рамки, без да се очредява юридическа личност. Но когато беше създадена тази инстанция, възникнаха проблеми с финансирането и, и въпросът ми е следният. Действащ ли е, е действаща ли е тази структура или не и ще стане ли действаща. Защото много говорихме за общностните изследователски институти и проекти. Ако се, се осъществяват проекти съвместно с частния сектор, тогава те няма да се осъществяват, да се прилагат така бързо. И още един допълнителен въпрос – какво смятате за Европейския е, изследователски институт? А дичамо. Е, институти, защото това ми се струва, че разпръсква усилията, разпилява ги. кой е най-добрият начин да се осъществява ефективно тази дейност. Благодаря ви много, господин Лидзото. Много въпроси ви бяха зададени. Ще ви дадем думата, за да им отговорите. Или ако имате допълнително какво да изложите. Uh, uh, all, uh... Така, нека първо да ви представя доктор Андрей Юнел от Румъния, който е член на изпълнителния съвет на ЕСРИ аз не знаех, че ще ми зададете толкова много е, въпроси, свързани с е, разликите между север-юг, е, изток-запад. Но мисля, че тук с, с нас е точно един от хората, които ни помагат да превъзмогнем тези трудности, тези разлики. И така, че той би могъл да отговори после също. Що се отнася до Е, концентрацията на инфраструктури са предимно в така наречените големи стари държави членки. Е, повече в Германия, отколкото във Франция, да речеме. Е, така че, ако, ако искаме да бъдем точни, става дума за най-старите държави членки. Защото там започна строежа на Европа в 50-те години. Така че ако погледнете, всъщност международните, е, големите международни инфраструктури и инструменти са е, били създадени с създаването на Европейския съюз, така че то е, това си е история просто, историческо развитие. Сега обаче, много от тях са вече не съществуват. А, Други държави е, правят крачки напред. Гърция, Унгария, Австрия, Финландия, е, Литва, Полша. Знам, че и Чехия решила да е, създаде седем инфраструктурите, така че има развитие. Но още в е, момента на разширяването им, имаше, имаше така известно известна съпротива, но още, още тогава аз казах, че ЕСФРИ трябва да се разшири още преди да се е разширил Европейския съюз. Що се отнася до начина на опериране и економическите резултати, това са неща, които са взаимосърсани. Госпожа Херцог и господин Калас зададаха е, подобни въпроси. Когато започнахме нашата работа, направихме следното. Пър, първо, целта беше да така да. Е, е, имитираме Съединените щати, като създадем една пътна карта на много скъпите инфраструктури. Докато сега минахме на един втори етап, където качеството е вече от много по-голямо значение. И ако сравниме сегашните инфраструктури с предишните, тези можем да, да, а, да се каже, че имаме наистина едни олимпийски инфраструктури. Независимо дали са малки или големи. Те при всички случаи трябва да бъдат да ни позволяват да постигаме качествени резултати. И ако още веднъж искаме да сравниме с Олимпийските игри и да видим каква ще бъде печалбата, местната печалба, регионалната печалба, трябва да разглеждаме нещата, както те се разглеждат в Олимпийското движение. Аз се срещнах с заместник министъра по научните изследвания на Русия, е, който казваше и какво се... Е, е, ето сега ви, ние трябва да, да създаваме инфраструктури, които вие да ползвате. А, а, те, аз им казах, ето какво правите в момента в Сочи. Строите най-добрите инфраструктури по този, по този, по този начин вашите атлети, вашите спортисти свикват с най-доброто и по, и по този начин просто променяте облика на целия регион. Така че, сега, какви средства трябва да се използват? Дали, е, дали средства, които идват и от други страни? А, колкото до структурите фондове, те не, не би казала, че се използват винаги в най-добрия, по най-добрия начин, но ако те се използват в научните изследвания, те се използват добре. И още един въпрос за връзките между ЕСФРИ и висшето образование. Много от ползователите на тези инфраструктури са всъщност студенти или техници, а, а всъщност това са хората, които трябва да бъдат обучени в Европейския съюз. Така че на практика ние участваме пряко в висшето образование, като, като същевременно създав, създаваме условия за привличане на най-добрите, като същевременно избягваме проблемите, с които се, се е, сблъскват университетите. Тук още веднъж мога да сравна с олимпийските инфраструктури. Така че тези инфраструктури трябва да бъдат а, поддържани, развивани за всички, за вашите колеги и така. И по този начин се се, се получава някакси дидактичния ефект за самите студенти. Но не искам да отнема много от работата се. Виждам, че председател е малко нервничи и трябва да отговоря и на госпожа Тоя. Да, наистина става дума за един огромен проблем в Европа, в някои европейски държави но тези проблеми са, пряко посл... са пряка последица от регламентите. Тоест, по същия начин, както търговски дейности не трябва да се, да се свързват с спорта или научни изследвания. Вие не можете да, да, да, да попитате един спортист какъв, какъв е, е рекорд ще постигнете. И по същия начин не може да попитате един изследовател и ненучен работник какъв резултат ще постиж. Но Просто трябва да се, да се създадат условия за напредък, като по, по този начин ще трупа е, допълнително познание. В Европа имаме организации като СЕРН и ЕРМ, които са е, международни организации, които създават е, инфраструктури от 50-те години насам, които винаги са били много ефективни и всъщност те почиват на повече на, на доверие, отколкото на контрол или макроуправление, а по-скоро на микроуправление. Така че институт Ери като че ли до сега не, не, не се подчинява на а, прекалено много правила и правилници, които са. Но при всички случаи трябва да избягваме излишния свръхконтрола, защото свръхконтрола отнема гъвкавостта, трябва да, трябва да има, да речем, повече научен контрол, повече е, възможност за поемане на рискове по същия начин, както контрола, който упражнява Олимпийския комитет над Олимпийските игри. Вие в крайна сметка не може да спрете едни Олимпийски игри по средата, просто за да проконтролирате дали нещата върват добре. Така че трябва да има гъвкавост. В Италия, в е, Германия, във Франция. Съществуват много институто, ед, едни къд където да, да с в различните страни, значи е, звената или организациите са създадени по а, различен начин, но при, всич, при всички случаи за сега все още няма достатъчно а, инфраструктури по, а, по силата на регламента ЕРИКТ. За сега те са само десетина, но а, се развиват а, добре. Надявам се, че а, отговорих поне на някои от а, зададените ми въпроси. Искам да ви благодаря най-сърдечно за предоставената информация и за направените предложения. Сигурен съм, че това няма да бъде последния път, в който вие ще присъствате тук и ще обсъждаме тази тема, която наистина през последните месеци и години беше много актуална. Благодаря ви най-сърдечно за предоставената помощ и за вашето присъствие и с това приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Сте съгласни? Мога да обявя следващата точка от дневния ред, точка 15, политика на общността в областта на иновациите в един променящ се свят и искам да дам думата на докладчика господин Винклев. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Вие имате пред вас проект на доклада. Ние се опитваме в ограничената рамка да разгледаме възможно най-пълно темата за политиката на общността в областта на иновациите в един променещ се свят, аз съм сигурен, че едва ли в този доклад се съдържат всички идеи, предложени от мен и колегите ми, но а, чрез измененията, които ще се внесат от различните политически групи, ние ще конкретизираме в по-голяма степен доклада. Искам още в началото да благодаря на докладчика в Сянка и на колегите, които вече внесоха предложения. Сега по темите синергийните ефекти на различните рамкови програми и е, проблема, свързан с правата на интелектуал, върху интелектуална собственост, има припокриващи се доклади на колегите Нистелой и Хасимакаки, също и на колегата Пал Рубих. Тези доклади бяха обсъждани тази сутрин в комисията. В началото искам да посоча, че прочетох с много голям интерес доклада на ИМКО и има много сходни точки между доклада на ИМКО и доклада на ИТРЕ. Освен това, трябва да посоча, че докладът се основава на съобщението на комисията от септември 2009 година Точната дата дори е 2 септември. Става дума за откриване на слабостите през последните години в политиката на иновациите. И а, аз а, мога да посоча, че в това съобщение се съдържат и данни за ключовите технологии. И тъй като новата комисия вече встъпи в длъжност и а, те първа ще се извършва разпределението на задачите в сферите на иновациите току обявеният за март тази година Innovation Act ще бъде разглеждан през лятото от комисията и там ще бъдат отбелязани основните насоки за бъдещото развитие и проследяването на най-съществените цели на Европейския съюз в тази сфера. Искам да посоча сега най-важните моменти от моя гледна точка в проекто доклада. Установява се, че иновациите са представени като инструмент за подпомагане на економическите, екологическите и обществените предизвикателства и тяхното обладяване в бъдеще – също така се вземат предвид фактори като климатичните промени, заетостта, но най-вече демографските промени, които ще представляват за нас проблем в бъдеще. По тази причина ни е необходим широк иновативен подход. Става дума за технологични, но и за нетехнологични иновации, чието носители са основно малките и средни предприятия и трябва да се вземат предвид всички важни за обществото иновации, също от социалната сфера, като се Ценността на иновациите се измерва и по социални, а не само по екологични и економически показатели. Затова благодаря на колегите Карвалю и Кастилио, които е, аргументираха представените от тях предложения. Много от актуалните предизвикателства за Европейския съюз ще са свързани с демографските промени, с разхода на енергия, който трябва да се намали, а това вече ще изисква иновативни способности по отношение на ключовите технологии. Тук позицията трябва да е ясна, силните страни трябва да се укрепват в бъдеще, като се внимава да не се укрепват само големите производствени единици, а и малките и средни предприятия, защото те са мотор на техническия прогрес и там също се осъществяват много иновации. За това трябва да се гарантира подкрепата на малки и средни предприятия и това е в основата на доклада и на Innovation Act, където се навлиза в възможностите за осъществяване на тези иновации и създаване на по-добри рамкови условия за закрилата на интелектуалната собственост и е, тук политиката, свързана с индустриалното развитие, клъстерите, и е, социално-економически важните сектори трябва да бъде е, доразвивана и укрепвана и наистина е важно да подчертая, че на всички равнища трябва да се работи е, с е, цел укрепване на трансграничното сътрудничество. Освен това, искам да посоча, че ще се увеличи бюджета на Европейския съюз за иновации, като се имат предвид основно а, целенасочени мерки, които носят добавена стойност за Европейския съюз. В бъдеще ще трябва да се подобри управлението, като се премахнат при покриванията между програмите, трябва да се постигне по-добра съгласуваност между отдалните равнища и да се заличи а, а, празнотата между иновациите и комерциалните продукти. И тук искам да посоча, че е, трябва да се гарантира сътрудничество между е, отговарящия комисар и различните е, дирекции. Също така е, и е, тук отрешаващо значение ще бъде е, новата рамкова програма. Трябва да се подпомага и привличането на финансови средства от частния сектор, не само от публичния сектор и да се използват изпитани инструменти за осигуряване на микрокредити и заеми. За мен и за колегите е важно, че в случая трябва да се обръща особено внимание на иновативните подходи, които да осигуряват по-добри рамкови условия на малките и средни предприятия, да се намали бюрокрацията, да се намали отчетността, така че на малките и средни предприятия да се даде по-широко е, поле за действие в сферата на иновациите. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно, колега Винклер. Сега мога да открия дебата. Първо госпожа Меркис, като докладчик в сянка. Uh, uh, uh, благодаря, благодаря на докладчика. <clears throat> Непълно разбирам, господин Инклер, ваша гледна точка, колко е важна иновационната дейност. Напълно споделям вашето гледище. Споделям също така, че е необходимо да се запълнят празнините а, между научната дейност и пускането в пазара на новите продукти. И а, каква е а, тази връзка между иновациите и пазара, иновациите и потребителя? и тази пропаст, която съществува между тях, трябва да бъде запълнена иновационната дейност не трябва да се смята като нещо, което да бъде ограничено, а изисква и хоризонтален и вертикален подход. Изисква също така участие на индустрията, на правителствата и на гражданите. Този аспект е особено важен за мен, а именно участието на гражданите, на потребителите – аспект, който често пъти се пренебрегва. А всеки е, един трябва да, да участва, всеки гражданин трябва да участва, всяка държава трябва да участва в този процес. Е, на наднационално и на междуправителствено равнище. Трябва да работим също така за структурните промени, и за устойчива, трайна в времето иновационна дейност, трябва да се насочим и към зелените е, технологии, към е, устойчиво развитие на обществото е, и преминаване към е, възобновяеми енергийни източници и нов вид подведение. Както е, казах, иновационната дейност – е, е, трябва да бъде предмет на вниманието и на комисията. И именно за това е необходим хоризонтален подход. На изследователската дейност не е единствения елемент. Обществото и дори е, обществото също е, е свързано с иновационната дейност, но трябва да пропускаме и другите аспекти включително и поведенческия. Ударението трябва да бъде поставено и върху създаването на нови работни места, на квалификацията на работниците, които да имат нужната компетенция, нужните умения, така че трябва да се отдели необходимото внимание на образованието това са аспекти, които ние не контролираме в Европейския парламент, но така или иначе трябва да насърчаваме дейността е в тази насока. А, да разполагаме с необходимия потенциал, човешки потенциал за развитие на изследователската дейност. Напълно съм съгласна с вас, когато подчертавате значението на средните и малки предприятия. И иновацията може да дойде само от средните и малки предприятия, тук обаче вече не мога да се съглася с вас. Ключовите отрасли трябва а, също да бъдат обхванати от иновационната дейност. Това исках да ви кажа в общи линии. Благодаря, господин Шимански. Oczywiście gratuluję mojemu sąsiadowi. Благодаря ви, господин председател. Поздравявам докладчика, и подкрепям а, този доклад. Удовлетворени сме от а, ролята, която се отделя на средните и малки предприятия е, към е, които е насочени иновациите и които са носители на иновационната дейност. Е, по отношение на европейското пространство за иновационна изследователска дейност е особено важно, както и европейския патент. Не е възможно по-настоящем тази идея да се осъществи. Много са причините за това, но това наистина е липсващата брънка, на която трябва да отделим нужното внимание като Европейски парламент, защото изоставяме в иновационната дейност прямо САЩ, например, където понятието европейски патент би позволило едно по-добро структуриране на иновационната сфера. Това е единствената критика, която мога да отправя, но подкрепяме изцяло този доклад. Благодаря, госпожа Дълкастио. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към поздравленията, отправени към докладчика. Е, който прекрасно допълва предложението на комисията. Искам да се спра на един важен според мен въпрос и е, който би следвало според мен да се включи също. Става дума за мониторинговата дейност по целите. Е, много често, според мен, е, Становищата не винаги са последвани от резултати. Техният текст остава само на хартия, остава само пожелание. И всички тези предложения, които идват от комисията и от нашата парламентарна комисия, би било да бъдат включени в някаква таблица – като се проследи постигането на съответните цели. И системно да се представя подобна дейност, доколко са постигнати целите, както на национално равнище, така и на европейско. Това е от една страна информация, но представлява и стимул. Да речем, да вземем затрудненията, с които се сблъскват средните и малки предприятия при достъпа им до изследователски програми. Бюрократичните затруднения, с които се сблъскват по-специално. Можем да обсъждаме тези аспекти безкрайно, но нямаме ясни показатели, които да показват дали е постигнат напредък в тази насока или не и а, е, които ни дават възможност обективно да измерим този напредък. Тоест, е, нямаме обективни а, е, показатели а, при осъществяването на тези становища. Би трябвало да се привлече вниманието на комисията, така че системно да механизми, които а, да отразяват а, преследването а, на целите, а, както и пречките, които а, се преодоляват. Това въжи за иновационната дейност, но въжи и за всички други. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да поздравя господин Винклер за отличния доклад. Имам пет препоръки, които по, по един и друг начин присъстват в документи. Първо, да, разбира се, да се разшири об, обхвата и полето на действие, ако щете, на, на новаторството, включително регионалното новаторство. Втората ми препоръка да се насърчава едно от, една открита иновация, открито новаторство. Трето, повече средства за свързване на образованието с новаторството и иновацията. Четири, да се да се координира и интегрира новаторството, за да се избегне раздробяването. Било то в област, в области като, примерно, здравеопазването, болести, болести предизвикани от застаряването и така нататък. Така, това са области, където интегрирането трябва да бъде много по-чувствително. Благодаря ви. Колега Рубих. Колегата Рюбих. Благодаря, господин председател. За мен, всъщност, е, резултата от дискусията е особено важен до толкова, доколкото е, не трябва да забравяме малките и средни предприятия, а точно там се извършва голяма част от иновативната дейност. Е, и не бива да забравяме, че малките и средни предприятия, които са доставчици, много често са и е, най-многобройните дънакоплаци, така че трябва да си помислим как е, там да се осигури рисков капитал, да дадем възможност на малките и средни предприятия да реализират този капитал, за да може могат да имат повече възможности за изследователска дейност и новаторство, особено когато става дума за нови продукти и услуги, където никога не може да се каже със сигурност те ще бъдат ли посрещнати добре от потребителите или не. И успеха на едно предприятие в крайна сметка зависи от е, предлаганите от него продукти и услуги. И за това ви моля най-настоятелно, а това изрази много добре и колегата Винклер, да се помисли малко повече за рисковия капитал и за данъчните облегчения, най-вече за предприятия, които разработват и предлагат нови технологии технологии. Наистина комисията трябва да разработи тук устойчиви концепции. При комисар Ковач това не беше направено, но аз сега имам големи надежди, че новият комисар ще помисли точно върху това, как да отвори повече вътрешният пазар за иновации и как да се спре двойното данъчно облагане и да се блокират всички пречки, е, по-скоро да се отстранят всички пречки, когато става дума за разпространение на продукти на вътрешния пазар. Що се отнася до иновационната политика, тя се осъществява в един променящ се свят. Тя е свързана и с Small Business Act, така че тук трябва обективно да се провери дали са изпълнени в действителност критериите на Small Business Act, което е, трябва, разбира се, да се направи в е, економически и социален комитет и е, да е, се провери дали представите, които имаме, е, са съвместими с Small Business Act и дали са необходими е, мерки за подобрение. Благодаря. Госпожо Тоя, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Приветствам господин Винклер на свой ред за този наистина много интересен и а, изчерпателен доклад. Имам две кратки бележки. Наистина високо ценя за иновационната политика, така както я представихте в широк план. И смятам, че средните и малки предприятия, както и по-големите, наистина внимателно следят това развитие в иновационните сектори микроелектрониката, нанотехнологиите. Това са много интересни сфери. Трябва да видим дали иновационната политика може да подкрепи и тези сектори. Има и други сфери, които бих предложила на колегите. Квантовата механика, различните технологии в здравеопазването, с помощта на европейските фондове за изследователска дейност и е, създадените инструменти. И е добре да се обвържат е, наистина тези елементи, кое, това както беше подчертано, връзката между иновационната дейност и а, е, пускането в а, търговската мрежа, връзката с потребителите. Високо оценя и това искане на допълнителни фондове в рамките на седмата рамкова програма, както и конкурентоспособността. Тази дейност, която вече има своите постижения. Е, смятам, че всички сме убедени, че трябва да се осъществи е, растеж, но това изисква и съответния ресурс. Една последна бележка по това, което каза колегата Кастилио. Смятам, че е, не можем да се задоволяваме само с повтаряне на едни и същи искания е, пред комисията – е, да, разбира се, трябва да се е, преодолее прекомерната бюрократизация и всичко това да бъде записано в един документ, отправен до комисията, иначе съществува риск е, безкрайно да излагаме едни и същи молби и искания. И ролята на парламента – е, наистина е, трябва ясно да бъде заявена тук. Е, Парламента трябва да изиграе тази своя роля. В противен случай няма да има много полза от нашата работа. Благодаря на колегите. И отново а, а, ще дам думата на господин Малос. Тук съм. Euh, <clears throat> bonjour, euh, bonjour, euh, mesdames et messieurs les. Е, благодаря ви, господин председател. Економически и социален комитет, е, който има е, прагматична насоченост, организира изслушване на тази тема, иновационната дейност в Севилия където бяхме преди известно време. Този център, който ни преработи по тази политика, където се срещнахме с местните представители на властта. И разгледахме различни конкретни предложения, които ще бъдат представени секция промишленост идната седмица ние разбираме в широк смисъл иновационната дейност. Това се отнася не само до промишлеността и науката, и до социалната сфера и до функционирането на администрацията и европейските институции. Ние насочваме предложенията си върху широкия обхват на политиките така че е, да се преодолее националната политика в подкрепа на промишлеността и иновационната дейност. А, всъщност е, провалът на е, Лисабонската стратегия се дължеше именно за това, че не беше развита инновационната дейност в европейски план. Би трябвало да разполагаме и с инструменти за анализ, като се осъществи връзката между иновационния план и Small Business Act. И всъщност има 6 такива предложения. предложихме да има само един такъв текст и преди няколко седмици Участвах в една конференция на същата тема. Имаше три доклада от три различни генерални дирекции и е, всеки естествено теглеше черката към себе си. А иновацията, е, иновационната дейност трябва да бъде една единствена, не да бъде е, така разпръсната. И трябва да имаме един план с съответната оценка, с е, дати, е, срокове, бюджет и наистина трябва да има един общ проект за развитие на иновационната дейност. И това е средството за Европа да навакса изоставането си. И а, е, ние внасяме наистина конкретни предложения в тази насока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви и за това, че присъствахте по време на нашето обсъждане. И накрая ще дам а, думата на представителя на комисията, господин Трол. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената ми възможност да се изкажа тук. Ние Приемаме, че този проект от доклад е много обнадеждаващ за бъдещата ни работа. Той идва точно в правилния момент и дава важни опорни точки, както казах, за бъдещата ни работа. Мисля, че по време на дебата беше поставен правилно акцента върху малките и средни предприятия, упростяване на процедурите, е, намаляване на бюрокрацията и а, е, следване не на линейен модел, е, защото изследователската дейност е наистина много важна за новаторството. Обаче не трябва да забравяме потребителите и не трябва да забравяме големите задачи на обществото, които трябва да се решават. Това означава, че трябва да се включат всички е, участници в обществото в този процес. Господин Винклер посочи, че са засегнати всички нива на действие и всички трябва да дадат своя принос на всички равнища. Ние обаче трябва да проверим много внимателно как можем да постигнем тези цели, защото Европейският съюз е само един играч – когато а, говорим за европейския патент, а, ние сме наистина много силен играч. Обаче, когато говорим за същественото значение на образованието, тогава нашата роля е много по-малка в сравнение с ролята на държавите членки и регионите. Аз мисля, че трябва да се опитваме да се обединим около общи принципи, които да направляват европейската новаторска система и да я поддържат в съзвучие с действията на различни равнища. Това е нашата задача. Аз съм абсолютно съгласен с направения коментар, че са ни необходими цели и показатели, с които да можем да проверим дали сме изпълнили тези цели до сега. Това липсваше в стратегията и никак не е случайно, защото е трудно да се установят показатели за измерване на напредъка в сферата на иновациите. Но, както казах, това ще бъде задачата ни в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно. Това е всъщност разискването по тази точка. Господин Винклер, искате ли да вземете думата? Искам да посоча, че 2 марта е крайния срок за внасене на изменения. Ако вие не желаете да вземете думата, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 16. прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна економика с ниска въглеродна интензивност. Докладчик е госпожа Тоя и за това и давам думата, за да може да представи своя доклад, след което ще дам думата на колегите. Госпожа Тоя, вие имате думата. Благодаря ви, господин председател. Е, този проекто доклад е, се позовава на използването на ИКТ за постигане на улесняване на прехода към енергийно ефективна економика с ниска въглеродна интензивност. Това беше подходът на комисията за документите, които са в основата на този проект доклад. Е, на и се основават на съобщение от е, е, март и есента на 2009 година. Е, ролята на информационните и комуникационни технологии. Необходимостта този от сектор след ревизиране на методологията и нова организация на да, да предвиди съответните технологични инструменти, които да бъдат по-ефективни и е, да е, бъдат свързани с по-низко енергийно потребление. И е, също така приноса на този сектор към други сфери на дейност, като транспорта, жилищното строителство, така че да се стигне до спестяване на енергия и по-низки емисии на въглероден диоксид. Много неща са извършени в тази сфера от комисията и от всички. Тук са записани основните цели на енергийната ефективност и смятам, че тук парламента трябва ясно да заяви своята ангажираност за един, задължителен на характер на изискванията и преминаваме към една енергийно ефективна економика с ниска въглеродна интензивност. Проектът докладът включва изготвеното от секретарията Разбира се, че тук не може да бъде е, включено всичко повдигнато през последните е, ни дискусии, но аз ви обещавам, че като преминем към внасене на измененията, след това тези промени ще бъдат отчетени и включени в проекто доклада. Тук се говори за 2010 година, но можем да направим съответните препоръки, че това, което се прави сега с пилотните проекти, ще може да бъде осъществено, да се направят таблици, които да бъдат по-реалистични, така че да могат да се използват прости, но ефективни технологии. И по-рационално използване на по-рационално потребление на енергията, така че потребителят да осъзнае, тази необходимост от спестяване на енергията, така че да знае какво е, е неговото потребление и да има едно по-осъзнато поведение. Като се използват съответните е, информационни и комуникационни технологии. На една неодавно открита изложба са представени е, тези ползвания на тези технологии, както и на iPod, е, чрез iPod използване, така че да може да се използва по този начин потреблението на енергия и връзката с централите. Така че има вече технологии, има пилотни проекти, те трябва да бъдат развити. Ще направя само няколко бележки. Резултат на допитването, направено от комисията, консултация с различни експерти, всъщност кои са ключовите елементи. Стандартизацията на първо място. Комисията жела да подготви съответната разпоредба, но смятам, че държавите членки и операторите трябва да изготвят съответната методология, така че да се възприемат ни общи процедури по стандартизация. Не можем да използваме а, интелигентно а, тези а, технологии, ако не разполагаме с общи механизми за измерване. Наистина проблемът с стандартизацията е много сериозен. Какви са процедурите, в какви а, срокове, а, дали а, как да се прилага, така или иначе и комисията, и парламента трябва да определят сроковете за осъществяване на тази стандартизация. Иначе нашите усилия ще останат само с временен характер. Какво мога да кажа още? Смятам, че основните елементи ви изложих. Сформирането на работна група за определене на процедурите, и е, за постигане на е, напредък, е, свързан с стратегията за енергийна ефективност. Привличам вниманието на колегите също така върху факта на а, график с задължителни срокове, които трябва да бъдат спазени. Има известен пътен лист но може би е добре да се преразгледа този пътен лист и да се посочат стриктни срокове, които трябва да бъдат спазени с съответните отговорности. Кое е от компетенциите на комисията, кое е от компетенцията на парламента, съответните е, сфери на дейност, публична администрация, транспорт. Защото ние играем роля, като даваме и пример в тази сфера. И наистина трябва да определим стриктен е, график с е, срокове, така че да имаме подходящия пътен лист. като съответно се спазва и отчетността и се търси отговорност на тези, които не са спазили изискванията, залегнали в пътния лист. Както ви казах, в това проекто становище не всичко е споменато. Споменала съм ролята на държавите членки и големите градове и тяхната роля – Е, също публичната администрация трябва да изиграе своята роля, как да организира дейността, е, насочена към енергийна ефективност. Но ще спра до тук, защото а, е, наистина а, това, което правим в тази сфера е капка в морето. но е, можем наистина да постигнем е, много лесно до 10% спестено е, потребление на енергия. И всичко това по пътя на малките е, мерки, които всеки един може да е, предприеме. Всеки гражданин може да е, допринесе за това. Така че споменавам в текста всички етапи, които вече сме преодолели. Благодаря ви. Uh, you, uh... Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожа Тоя. За първата версия на доклада бих искал да кажа няколко неща и да дам своя вклад видяхме известно развитие в а, изразите, които се използват от комисията. От, през последните години говориме за CO2 и енергийна ефективност, но струва ми се, че става дума за нещо много по-широко, за енергийна ефективност и по-скоро за ефективност на ресурсите, а не само на енергията. Така че това е. Мисля, че бихме могли да така да се обърнем към комисията и да кажем, че трябва да възприеме един много по-широк подход и а, да, да включи много по-широка ефективност. Второ. Един от а, ключовите аспекти в а, вашия доклад е като че ли прекалено на така, прекалено наблегнем. Като че ли а, като че ли, примерно, интелигентността трябва да бъде само, да речеме, а, пръстите, а тя не е необходима интелигентност в цялото тяло. Така че, всъщност, по-важно ако искаме да имаме интелигентно използване, е да имаме е, по-скоро едно цялостно интегриране на нещата. Във вашия доклад също така ви обяснихте, че тази нов инструментариум може да, да спомогне да спестиме, да речеме 10%, така наречените интелигентни електромери или уреди. знаеш. Да, смятам, че наистина те ще, те ще, те ще, те ще, те ще бъдат а, много необходими. Но трябва в нещата да, да бъдат а, своевремени. Просто нека да не бързаме прекалено много, защото цената на тези е, е, интелигентни измерители е много голяма. И е, за това първо трябва да, да, да погледнем какви други съоръжения бихме могли да въведем в един първи етап, преди да стигнем до тези а, интелигентни измерители. Аз също също, но знаете, че а, тези интелигентни измерители биха могли да бъдат в състояние, да речеме, да прекъснат а, потока на енергия а, от а, дистанционно. И знаеме, че това естествено би могло да представлява известна опасност за сигурността на потребителите. Така че аз мисля, че по-вместо да поставяме акцента точно на интелигентните измерители, по-добре е да поставим е, е, акцента на така наречените интелигентни интегрирани мрежи. Верно. Много, много важен аспект също е мобилността. И тук мисля, че трябва, трябва по, някакъв, по някакъв по някакъв начин да възприемеме и да приложиме мерки, които да насърчават голямата мобилност. Ако искаме потреб потребителите да използват така наречен по-интелигентен транспорт, влакове, да използват съвместно коли и така нататък, трябва да поставим акцента върху така наречената интелигентна мобилност. И още нещо. Трябва да наблегнем също така на аспекта хранене. Нека не забравяме, че половината от храната, която ние произвеждаме, се е, разхищава и се хвърля. И трябва да, трябва да помислим по какъв начин трябва да преминем към едно по-интелигентно потребление – защото обикновенно тази храна, която се изхвърля, тя е свежа храна и, а, и все още не е изтекал срокът на, на годност. Така че много често ние се отърваваме от храна, която все още е, е годна за за потребление, за костюмиране. Така че може би трябва да се създаде една по-скоро интелигентна логистична верига на храненето, нещо, което може е, да се, е, на което може да се наблегне в някои европейски страни. В момента се е, провеждат известни експерименти в тази област и също трябва да наблегнем на следното. Ако смятаме, че е, ефективността на ресурсите, енергийната ефективност наистина са ключова част от цялостната европейска политика. Те трябва да присъстват не само в този доклад, а във всички области, във всички политики, провеждани от Европейския съюз. Било то регионалната политика, културната политика, земеделската политика. Просто този е ключов елемент трябва да присъства във всички политики, провеждани от Европейската комисия и това трябва да се подчертае. И това трябва да бъде видимо, да се покаже, че това е наша приоритет в, за бъдещите няколко години. Благодаря ви. Благодаря, господин Кавец. Very much. Благодаря. И аз искам да благодаря на госпожа Тоя за тази първа версия на доклада. Имам два, три въпроса всъщност. Първи. Съгласна съм с това, че стандартизацията трябва да бъде в центъра на нашето внимание, да видиме какво означава интелигентен измерител – по точка 9. Вие казвате, в директивата трябва да се включат и малките сгради. Ако и направо струва ми се, че на, на практика ни излизаме извън обхвата защо на, на, на, на, на нашата работа, на, на, на това, което искаме да обсъдиме. Защото да имаме един е, интелигентен измерител в малка сграда, това не значи, че ще има по-голяма ефективност. Е, е, ще, това ще ви показва по какъв начин си харчите парите или по какъв, защо плащате по-големи сметки, но в никакъв случай няма да насърчи или да способства за по-добра ефективност. Така че па, мисля, че по-важно по, по, е по е подобни съоръжения да присъстват и да бъдат вложени в големите публичните сгради, обществените сгради и чак тогава да помислиме за малките, малките сгради. Така че това би било моето предложение по тази точка и номер 16, е, точка 16. Е, вие тук приканвате е, комисията да е, определи един обвързващ график е, за, за държавите членки по повод ИКТ. Защо? Е, какво означава това? Аз по-скоро разбирам как, как, какво, какво точно искате да кажете. Аз наистина съм съгласен, че трябва да имаме някакви конкретни мерки, срокове, но същевременно е, мисля, че един обвързващ график е, е нещо, което е неуместно, защото да в момента дори не знаеме какви, какви, какви разходи, какви средства ще бъдат необходими. Така че мисля, че трябва първо а, да наблегне на приоритетите, да видим как, какви ще бъдат резултатите и чак тогава да се върнем, да речеме, към един задължителен график. Uh, Благодаря. Аз също приветствам госпожа Тоя. Поздравяваме за извършената работа, която наистина е отлична и изложението и беше също на много високо ниво. Съгласен съм с вас, защото използвате тези технологии е, за измервания и това наистина е, е сфера, която ни позволява да използваме по-ефективно енергията. Е, ще внеса малък брой изменения. Също така изменения, свързани с създаването на работни места. Защо не можем да насърчим комисията да посочи цели, по отношение на ИКТ. И когато се определят рамките, се посочват цели. Установяваме, че целите често пъти са постигнати и дори завишени, когато говорим за спестяване от 10-17%, 10% спестяване и 17% по-низки емисии на въглероден диоксид. Защо тези цифри да не бъдат посочени като цели? Това може да доведе до създаване на работни места. Госпожа Ол. I too would like to thank Mrs. Toya very much. Аз искам да благодаря на госпожа Тоя за свършената работа. Аз съм съгласна с нея, че наистина интелигентните електромери или измерителни уреди са важни. Но що се отнася за а, малките сгради, ние, ако си спомняте, обсъждахме директивата а, през декември. Ставаше дума за а, помещение от 50 квадратни метра, а, за публични сгради. Може би не е не е реалистично да се, да се връщаме към тази директива да и да искаме а, е, нейното преработване или изменение, след като е, включихме изменения през е, декември. Аз, аз обаче, за разлика от господин Ламберт, смятам, че, измери, че интелигентните измерителни уреди са от основно значение, защото искаме да приемеме законодателство, което да с, с което да, да, да имаме толеранс нула при за, за, замърсяване и така нататък. А от друга страна, как, можат, как могат потребителите да, да знаят какво потребляват а, и как а, без а, тези а, измерителни уреди, защото ако притежавате подобно съоръжение, вие ще можете да сключите договор с електроснабдяването, фирми и наистина, в крайна сметка, резултата ще бъде по, по-добро опазване на околната среда и по-малко разходи за самите вас. И днес технологиите ни позволяват да постигнем този резултат. Що се отнася до общите спецификации. Това спецификация е един технически термин. Може би да кажем, да го наречем минимални, общи или единни функции, да речем, или нещо подобно. Става ясно, че някои енергийни компании като че ли не много, много не се интересуват от, точно от интересите на потребителите, т.е. защото, примерно, някои, някои предприятия, някои компании бих, биха били, примерно, склонни те да поставят тези интелигентни измерители, за да могат те да контролират начина по който ви потреблявате енергията, а не вие самите. Така че това също трябва да залегне по някак. Госпожа Бара за комисията. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря, че поемате тази инициатива в подходящ момент. Имам няколко бележки. Приветствам ви за това, че поставяте ударението върху възможността да бъде измерено потреблението на енергия. Ако то не се измери, няма как да се сравни различните методи за спестяване на потребление на енергия. Да, необходимо е време за определяне на методологията за измерване на потреблението, а, така че а, екологичният отпечатък е все по-голям и смятаме, че до 2020 година ще се умножи по три пъти. И този отрасъл трябва да се адаптира, да приеме стандарти за тези методи. Но, разбира се, това изисква време. Трябва също така да се приемат стандартни методи, И е, в това отношение е, докладът е, би трябвало да бъде по-ясен, да бъде прецизиран. По отношение на интелигентните измервателни уреди, има срокове за прилагането им, за въвеждането им в действие. Това е записано в директивата. Тези срокове са записани в директивата но няма общо определение за това какво е интелигентен измервателен уред, как изглежда той. Но сме съгласни по минималните функции на този уред. Това исках да кажа. Благодаря ви най-сърдечно за информацията, която предоставихте и с това приключваме разискването по тази точка на дневния ред. Още веднъж искам да повторя, че 2 март е крайният срок за внасене на изменения. Още нещо желаете ли да кажете? Е, бих искала преди всичко да благодаря на всички колеги, които се изказаха, които участваха в тази дискусия с господин Ламберт и с други. Съм разговаряла и преди това, но ясно е, че когато се представя проекто доклад, този текст остава отворен иначе какъв е смисълът от дискусията? И именно такъв дух оставам отворена за всички коментари и бележки на колегите. Искам да се върна само по аспекта разходи. Трябва, разбира се, да се отчете и цената на различните мерки, които могат да бъдат предприяти но както казаха и колегите, понякога трябва да се стимулира, да се насърчават някои мерки, което създава възможности за създаване на нови работни места. Това е стимул и за индустрията. Но така или иначе този текст подлежи на изменения по отношение на стандартизацията и тук можем да прегрупираме а, а, тези мерки, да се приемат минимални изисквания и още нещо. Много ми допада това, което е записано в препоръката. Тази идея за дискусия с операторите в този отрасъл, в този сектор, като се иска тяхната, техните цели. И когато говоря за обвързващ график, това имам предвид, че след постигане на споразумение тези срокове ще станат задължителни след като се постигне една такава препоръка от обща воля и съответните срокове. Така че тази цел ще може да бъде постигната. Благодаря ви за вашето участие в дискусията. Ще включа вашите бележки в текста. Благодаря ви най-сърдечно. Казах ви вече, че 2 марта е крайният срок за внасяне на изменения. С това приключихме разискването и по тази точка от дневния ред и евентуално можем да преминем към следващата точка от дневния ред, а именно финансова помощ от общността за изваждане от експлуатация на блокове 1-4 на Ецко Козлодуй в България. Ще говоря бавно, тъй като колегата докладчик е на път за насам, но все още не е, е влязла в парламента, така че може би е, да направим 2-3 минути почивка, докато дойде колегата Харм. Съгласни ли сте? 2 минути почивка. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Inhalt habe ich gesagt. Kosludui, Finanzhilfe. Berichterstatterin ist die Kollegin. Обявих вече съдържанието на точката от дневния ред финансова помощ за закриване на блоковете в АЕЦ Козлодуй. Колегата Хармс има думата, моля. Благодаря, господин председател. При този доклад става дума за оценка на предложението на Комисията за финансиране на поставеното изискване на България във връзка с извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2, а след това и на 3 и 4, съгласно договора за присъединяване към Европейския съюз. Тук ние трябва да обсъдим размера на средствата, които до 2013 година ще трябва да бъдат отпуснати на България от общия бюджет на Европейския съюз и също така ще трябва да обсъдим предложенията на Европейската комисия за разходване на тези средства. Аз искам да цитирам някои цифри, които за мен са много важни и които трябва да се знаят в рамките на това обсъждане. Когато става дума за тези 300 милиона евро, които комисията сега предложи за а, помощ във връзка с а, извеждането в експлуатация на блокове 1, 4, ако тези 300 милиона се осигурят, тогава се получава една обща сума от 860 милиона евро. Разбира се, не всички тези средства са от бюджета на Европейския съюз, но това е сумата, която е отпусната на България. При предложението, което сега трябва да проучим, става дума за това, че последните 300 милиона евро от тази обща сума от 860 милиона евро, тези 300 милиона евро ще трябва да бъдат отпуснати на две части или по две предназначения. Първото предназначение, което предлага комисията, го подкрепим, а именно 180 милиона трябва да бъдат използвани за да се гарантира блокове 3 и 4, както и блокове 1 и 2 от АЕЦ Козлодуй да бъдат изведени от експлоатация, така че те повече да не могат да бъдат въвеждани отново в експлоатация. Това е е целта, която прие Европейската комисия за Козлодуй в рамките на преговорите. Освен това, според мен трябва да се подложи на по-подробна проверка какво ще стане с ядрените отпадъци, които ще се получат след извеждането от експлоатацията какво всъщност ще се направи с тези ядрени отпадъци. И тук трябва да ви кажа, че не е много лесно да се получи ясен поглед в мерките за подготовка от страна България за отстраняването на тези ядрени отпадъци. Предвижда се междинно съхранение, особено за високо радиоактивни отпадъци и е, отработени горивни елементи, но тук няма достатъчно превентивни мерки. Например, превентивните мерки при е, отработените горивни елементи се ограничава върху износа и обратното транспортиране по-точно на тези горивни елементи за Русия, за да могат могат да бъдат преработени там. И, е, както виждате, този въпрос е открит. Открит е също и въпросът дали, как и дали е, изобщо ще се извършва крайно съхранение на такива отпадъци в България. Моето предложение за онази част от тези 300 милиона евро, която няма да се използва за същинското извеждане от експлуатация на Козлодо и блокове 3 и 4, предложението ми за тези 120 милиона евро е това да се обвърже с изискването най-накрая и за България да се предвиди е, концепция за а, съхраняване на ядрени отпадъци в крайни хранилища, а не да се транспортира до Русия. Аз мисля, че тук а, може да се направи повече за сигурността в България и близките региони, а, отколкото ако тези 120 милиона се разглеждат като а, единен а, бюджет, с който да се финансират нови проекти. Проекти от е, подобен характер могат да се финансират от други европейски фондове и освен това аз съм на мнение, че тези 120 милиона евро, ако е, трябва да се използват за ефективност и възобновяеми енергии, те няма да променят нищо в факта, че същинската стратегия на българското правителство за неговата енергетика все още не е ориентирана в посока устойчивост. И аз мисля, че тъй като българите продължават да настояват да използват атомна енергия, смятам, както казах, че е, ще бъде по-добре тези 120 милиона да се вложат в стратегии за отстраняване и крайно съхранение на ядрените отпадъци. Това е съществената разлика с предложението на Европейската комисия. Ние дълго обмисляхме нашето предложение, но смятаме, че именно защото закриването на блокове 1-4 се е, обосновава с постигане на по-висока степен на сигурност, ние смятаме, че при оползотворяването на следствата трябва на първо място да се постави като цел ядрената безопасност. Благодаря. Желая ли някой от докладчиците в сянка да вземе думата или някой друг? Моля, Карина. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на госпожа Хам за доклада, в който се съдържат много добри идеи. Вие задавате ни общи въпроси за ядрената безопасност, ядрената сигурност и въобще за използването и потреблението на, енерги... на ядрената енергия в Европа. Но нека да се върнем към целта на този доклад. Основната цел е да се разреши един специфичен проблем. Става дума за а, а, от окончателното погребване на отработеното гориво в, специ, в специални а, хранилища. А, бъл... Второ, целта беше също така да се помогне на България за по-бързо закриване на мощностите и трето да се използва по по-ефективен начин енергията с, с цел да се намалят емисиите, въпреки закриването на съответните реактори. Така че мисля, че ако разгледаме тези цели и ако се придържаме към тези цели, е, предложението на комисията е много уместно. Тук аз мисля, че обаче е, предложенията на госпожа Хармс има така един много по-широк обхват за ядрената е, енергетика въобще, за ядрените отпадъци и така нататък и трябва да бъдат обект на една много широка на е едно много широко обсъждане. Боя се обаче, че тук в рамките на тази дискусия нито ще можем да решиме широките проблеми, които постава госпожа Хармс, нито е, по-специфичните. Сега, по три от нейните предложения. Първо, 40% от е, средствата да бъдат за енергийна ефективност. Предложенията на госпожа Хармс е това тези средства да се е, инвестират в, е, в, ядре, в ядрени хранилища. Това отговаря много на първата, първата цел, т.е. да бъдем третирани като останалите две страни, т.е. за, за е, двете страни вие имате подобни програми до 2013 година, така че аз мятам, че България трябва да бъде равноправно третирана, както и другите, останалите две страни. Това беше първия коментар. втория коментар. На практика, след затварянето на ядрените реактори, ние използваме едни е, много по- е, е, сложни технологии и на практика, бидейки да се намалят емисиите на CO2. Ето тук резултатите като че ли са много положителни. Тази година ще се, ще се проведе нов контрол, нов одит, да видя дали наистина сме постигнали тази цел, което е много важно за всички тях. Що се отнася до съхраняването на ядрените отпадъци и на отработеното гориво, това е много важен проблем – но аз мисля, че този, този, този, този проблем те заслужава един много по-широк дебат. Защото ако с, с, с, с, с тези средства няма да можем да създадем необходимото хранилище, а това, та, път случая може да се използва като прецедент от други страни, примерно да използват средства от Европейския съюз за е, създаване на депозитари или на хранилище. Така че Струва ми се, че наистина този проблем трябва да бъде поставен, как трябва да бъдат финансирани подобни съоръжения, но това трябва да стане в е, друг формат. И още нещо относно пред, пред, пред предложението за а, е, транс, транспорт или за изнасяне на а, е, отработеното гориво. Нека първо да видим къде е как, как, как, какво е, е как, да разгледаме на, на, на първо място въпроса за сигурността. Аз смятам, като ако говорим наистина за, за, за окончателното извеждане а, от а, потреба и така, мисля, че на първо място трябва да поставяме въпросите за сигурността, преди да навлизаме в други проблеми. Но при всички случаи, още веднъж повтарям, е, предложенията и идеите на госпожа Хармс заслужават един е, много по-широк дебат, защото те поставят по същество въпроса, свързан с ядрената енергетика и не в този формат можем да решим проблемите. Благодаря, господин председател. Изказвам признание за позицията на госпожа Ребека Хармс, нашия докладчик, че помощ за извеждането на централата на 4 блока в АЕЦ Козлодой е необходима, за което в предложенията на комисията е, са представени достатъчно много аргументи. В същото време е, предложението на докладчика по един много съществен начин изменя е, представеното от, представеният от комисията регламент. Ако условно разделим е, финансовата помощ на ядрена и неядрена част, е, по същество госпожа Хармс предлага неядрения прозорец да бъде затворен – и вместо него да се отвори друг прозорец, който условно би го нарекал погребване на ядрено гориво. Бих искал да заявя, че това предложение не е приемливо и няма как на този етап да бъде поддържан. България се съгласи да затвори четирите ядрени блока при ясно формулирана необходимост от помощ от страна на Европейския съюз. Необходимост както за извеждане на блоковете от експлоатация, така и да се смекчат последствията от този акт. А те са както економически, така и социални, така и с пряко отражение върху енергийния сектор в България. Не може да се затворят 1760 мегавата мощност при 10 000 мегавата мощност в България. Тоест една пета част да се изведат и това да няма отражение. Госпожа Хармс в своето изложение, в своите аргументи казва, че България не е имала затруднения с снабдяването с електричество след спиране на блоковете и затова не трябва да се дава повече помощ. Това не е така. Точно благодарение на помощта, която получавахме до спиране на блоковете, нашата енергийна система в някаква степен успя да се подготви да посрещне затваряне на такива огромни мощности. Освен това, не можем да пренебрегнем следния факт. В, нашата, в моята страна затварянето на блоковете беше посрещнато крайно негативно от населението. Затова има и социологически проучвания, затова и в момента има движения в България, които настояват за повторното отваряне на тези блокове. Единственият начин населението конкретните хора да почувстват, че имаме помощ от страна на Европейския съюз. Някакъв вид компенсация, ако щете, беше именно чрез мерките в неядрения сектор. Това бяха стотици болници, училища, обществени, държавни сгради, културни сгради, които чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност придобиха нов вид съкратиха се разходите. А, огромната помощ, която беше дадена в областта на а, топлофикациите, също беше директно почувствана от българското население. Ако затворим този прозорец, ние пращаме явен сигнал, че а, народът Българският народ няма как да почувства повече тази помощ. Това е от една страна. От друга страна, пренасочването на огромна сума 120 милиона, повече от една трета от предвидената помощ за следващия период към един проблем, който няма как да бъде решен в, в времевата рамка до 2013 година, не дава нито решение на проблема, нито представлява някакво ефективно изразходване на, на европейски средства. Затова категорично а, смятам, че това предложение е неприемливо. И понеже в доклада няколко пъти се цитира да не се нарушава конкуренцията, да не се субсидират други производства, а, разбира се, става въпрос за производства на електроенергия. смятам, че представянето на, на тази помощ от 120 милиона в посока третиране на отработено ядрено гориво ще предизвика доста сериозни проблеми пред целия съюз. На първо място, защото това наистина представлява помощ, не само помощ за България, естествено. Но нека имаме предвид, че има още няколко страни, които са в, подобна ситуация с затворени блокове. Има още достатъчно много страни в Европейския съюз, които използват ядрената енергия и отново създаваме един проблем за неравнопоставеност. Една от основните идеи на този доклад и на тази помощ беше именно да постигнем равнопоставеност между България и няколкото други страни, които получават помощ за извеждане от експлоатация. Затова смятам, че ще имаме, е, ще имаме изменения към доклада, изменения и към предложението на комисията, които да е, подчертаят нашето несъгласие с предложението на докладчика. Благодаря ви. Благодаря. Господин Рамсторф. Благодаря, господин председател. И аз тук споделям нещо с госпожа Хармс. Това е да има високи стандарти, да има сигурност и да се осигури безопасността на ядрената централа и на целия процес на извеждане от употреба. Но и аз съм и не съгласен с госпожа Хармс и той изцяло, що се отнася до следното. Когато се подготвяше споразумението между България и Европейския съюз, там се включваха с разходите не само за извеждане от употреба, но и компенсации за загуби. Това не е удар само по енергийната сигурност на България, но и за е, съседните страни, защото България изнася е, енергия за Сърбия, Румъния, Турция, бивша Югославска република Македония. Това са и загуби в бюджета. Защото в момента е, България е много уязвима от социална гледна точка и в никакъв случай не можем да си позволиме е, да е, нанасяме удари на, на страните на Балканите. Ние имаме нужда от един стабилен регион, защото без е, Балканите Европа няма да е цялостно е, цяла. Така че имаме нужда от едно плавно преминаване, от едно непроблематично включване и присъединяване на Балканите към Европейския съюз и България може да бъде проводника за този за това плавно и непроблематично присъединяване. Затова аз подготвих 8 изменения и И се надявам, че подхода пред предложен от Европейската комисия, ще бъде прият от парламента и, и че ще има компенсации, така както са предложени, че това ще се одобри от Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря, господин Боди. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Имаме доста спомени за трудности с, е, по този въпрос с, България. Не знам е, точно какво казва член 53 от финансовия меморандум, е, но как стои въпроса с е, контрол върху разходването на тези средства? Това е първият ми въпрос. Е, и е, уверени ли сме, че е, ще е, се намерят е, необходимите предприятия, фирми, които да осъществят демонтажа при нужната прозрачност. Можем ли да въведем понятие за европейска преференция в тази сфера, демонтажа на тези инфраструктури? Благодаря. Мога ли сега да дам думата на представителя на комисията, господин Фарус? Благодаря, господин председател. И благодаря също на докладчика за представения доклад. Виждам с голямо удовлетворение, че има висока степен на конвергентност между представения доклад и предложението на комисията. Първо, в двата документа се признава, че ще продължи извеждането от експлоатация на блоковете в Козлодуй съгласно най-високите стандарти. В двата доклада се признава, че тези дейности ще се финансира до края на 2013 година и че финансирането ще се извърши а, от а, Европейската банка за възстановяване и развитие. Също така ние трябва да постигнем съгласие за размера на финансирането, защото и докладчикът приема, че 300 милиона евро са предвидени като общ пакет за 4 години. ние след това разгледахме критичната точка, където установяваме отклонения и е, става въпрос по-точно за това как ще се използват парите. Мисля, че тази сума от 180 милиона докладчикът е готов да я представя пред комисията като предложение тези 120 милиона дали ще се изразходват съгласно член 30 от договора за присъединяване за финансиране на енергийни проекти или пък тези 120 милиона ще се използват за проект за крайно съхранение на горивни елементи. Първо, мога да уверя докладчика, че комисията при изграждането на крайни хранилища е, отдава особена важност и а, господин Етингър, комисаря по енергетика, подчерта изрично, че комисията по този въпрос управление на отпадъците още през тази година а, работи по конкретно предложение и смята да представи това конкретно предложение. Ако а, такова предложение бъде представено, тогава вече възниква въпросът дали е правилно финансирането на определени проекти, които а, могат да проистекат от едно такова предложение, да се изтегли още сега, да се преюдицира възоснова на едно предложение за а, извеждане от експлоатация, което няма нищо общо с крайното съхранение. Комисията трябва да си постави въпроса дали с един такъв подход няма да се постигне каскаден ефект и да се отвори вратата към това всички е, засегнати държави да е, искат финансови средства за намаляване на ядрените си мощности и то от е, различни е, източници на общността. Това обаче обаче не отговаря на въпроса за а, смисъла на енергийните проекти. Тук искам да подчертая, че енергийните проекти в България не а, включват само изграждането на нови производствени мощности. Поради затварянето на Козлодуй, ние драстично изменяме конфигурацията и локализацията на енергопроизводството. Ние знаем много добре, че в преносните и разпределителните мрежи са необходими още инвестиции, за да може да се вземат предвид новите дадености. Ние знаем много добре, че определени трансформаторни станции трябва а, в тях да се инвестира, за да може да се гарантира сигурен а, поток на електроенергия. Тези проекти имат смисъл, независимо от въпроса дали са ни необходими още производствени мощности или не. И след това по отношение на проектите за енергийна ефективност там мненията се разделят. По наше виждане и съгласно нашата оценка, България е държава членка, която е 8 пъти по-енергоинтензивна, отколкото е, средното ниво в общността. И тук мисля, че трябва да се е, обърне особено внимание на проектите за енергийна ефективност и там си струва да се инвестира. Аз е, съм е, готов да е, предоставя един доклад на независим консултант, който е извършил оценка на инвестициите в енергийна ефективност и наистина тук се стига до отлични резултати. Въпросът за потока на средствата е напълно оправдан. За това ние предлагаме тези средства да бъдат всъщност да преминават през фонд към Европейската банка за възстановяване и развитие, като редовно ще се проверява потокът на средствата. Проектите ще се представят пред комисия, която ще е, проверява в детал дали е, се спазват принципите за прозрачност и контрол върху паричните потоки. Аз тук мога да ви уверя, че в момента Европейският е, сметна палата смята да извърши одит на изпълнението точно в тази сфера. И е, Приключвам с пледуарието на комисията. Не ни ние можем само да кажем, че инвестициите в енергийните проекти имат голям е, смисъл, особено що се отнася до енергийната ефективност в България. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че ние с удоволствие ще приемам това, което се предлага в това изследване. Госпожа Харм сега има думата. Първо, за мен е важно да кажа, че нямам нищо против в България да се изразходват повече средства за енергийна ефективност и е, устойчиви стратегии, т.е. да се прави повече в тази насока. Обаче, според мен, съотношението между е, е, това, което България ще предостави като собствени средства и средствата, които ще дойдат от Европейския съюз, това беше казано представителя на комисията, съотношението по-скоро говори в полза на факта, че България е, така да се каже, е, не разглежда като е, основен стълб в а, своята енергийна стратегия а, проектите за енергийна ефективност. Аз а, мисля, че това трябва да има комисията при оценката на общата стратегия в България, обща енергийна стратегия има предвид. Така че ние в случая сме твърде далече от възможността да видим истински скок на в енергийната ефективност в България и затова ситуацията би следвало да се подобри. Второто, което искам да посоча и то с ясни аргументи, аз принадлежа към зелените и не би трябвало да ви изненадва, че аз нямам интерес за ядрена енергетика в България или пък руски фирми да инвестират в България, като например Атомстроекспорт, експорт от друга страна, обаче, ако ние като европейци не само финансово, но и по отношение на стандартите на безопасност не поемем отговорност за а, безопасността а, при а, извеждането от експлуатация на реакторите в Козлодо и то тогава ние а, ще трябва да дадем а, оценка на цялостната ситуация. И а, след а, като се запознах с съобщението на България, на Европейската комисия за България, аз нямам впечатление, че България има достатъчни а, и разумни стратегии за извеждането от експлоатация на блоковете на Козлодо и връзките с Русия, които комисията е посочил в своето съобщение. О, мотивите се намират в доклада за Joint Convention. Та, там се посочва, че няма достатъчни фондови средства в България за крайно съхранение на ядрените отпадъци и е, тяхната преработка в Русия се разглежда като е, възможност е, за. Е, снемане на товар от бъдещите поколения. Аз не мисля, че следва да споделя това мнение. Сега няма смисъл да се говори за Русия. Тук това не е тема. Важно за мен е българите сами да кажат, че нямат средства за а, подготовка на крайното съхранение и за това изнасят а, отработени горивни елементи от Козлодой в Русия. Това е ситуация, която за мен е неприемлива и която според мен, особено а, предвид а, а, това, че а, господин Йотингър като нов комисар по енергетика застъпва мнението, че а, отстраняване на ядрени отпадъци не може да се прави на ниска цена, защото стандартите за сигурност са много високи. А, аз мисля, че а, това на целият този фон, който прави в България, не е приемливо като стратегия и за това предложението към България тези 120 милиона да ги използва за фон, който всъщност трябва да бъде много по-голям и от средствата от този фонд да се финансират стратегии за отстраняване на ядрените отпадъци, по това следва да се помисли. Но а, аз а, очаквам с нетърпение последващата дискусия предвид и на измененията, които се очакват. Благодаря ви за интензивния дебат по тази точка. Приключихме дискусията по нея. Срока за внасене на изменения е 4 март по този доклад. По точка 18 нямам съобщения. Точка 19 знаете датата на следващото заседание. Кога е? Нямам какво ново да ви кажа тук. За това ви благодаря за проведения дебат в днешния ден и ви пожелавам интересно прекарване на останалата част от деня.